Uh, good morning, everyone. First point, adoption of the agenda. Добро утро на всички. Първо да приемем дневния ред. Ако няма възражения, го одобряваме. Тази сутрин имаме размяна на мнения с господин комисаря Ария Сканиете. Искам да му благодаря за това, че е тук. Ние ще обсъдим предложението за емисиите на СО2 и съответно изискванията за автомобили и микробуси. Сигурна съм, че нашия докладчик и докладчици в сянка ще работят много усилено, макар че сме още в началото на работата по предложението. Ние трябва да се съобразим с Парижкото споразумение, да ускорим прехода към нискоемисионни превозни средства. Заповядайте, господин комисар. Благодаря, госпожо председател, почитаеми членове. Благодаря за поканата да представя законодателното предложение на комисията за ниските емисии на леките автомобили и микробуси след 2020 година. Първо, искам да ви благодаря обаче за отличното сътрудничество с нас и работата по трите основни предложения, както и целта 40% намаление до 2030 година. Благодаря и за работата по Лулуков. Искам да благодаря на докладчика Гербранди, госпожа Гърлинг, на докладчиците в Сянка и всички членове на комисията, тъй като нашата работа представлява много важна стъпка по изпълнението на задълженията, свързани с Парижското споразумение. Искам да Поздравя и госпожа Дали, която ще е докладчик по новото предложение за енергийно ефективните пътни превозни средства. Благодаря предварително и на докладчиците в сянка. Необходимо е да се работи бързо по това политически важно досие. Почти една четвърт от емисиите на CO2 са от сектора транспорт. Ние трябва да преминем към ниско въглеродна економика. Европа е понижила емисиите си с 23% от 1990 година. При транспорта това е 20%. В наши дни 22% от всички емисии в Европа са от транспорта, който продължава да се развива. Затова комисията определи нови стандарти за микробусите и леките автомобили след 2020 година. Това е много важен инструмент. Днес искам да се спра на трите основни елемента на това предложение. Първо, амбицията при тези стандарти. На второ място, стимулите е, за превозни средства с ниски и нулеви емисии. На първо място ще започна с целите за CO2 емисиите. Предложението е амбициозно. То се отнася до леките автомобили и микробусите. Има цели за 2025 и 2300 година. Тук се работи и с неправителствените организации, и с индустрията. И при леките автомобили, и при микробусите трябва да имаме намаление на емисиите с 30% до 2030 година в сравнение с 2021. Имаме и междинна цел намаление от 15% за 2025 година и за микробузите и за леките автомобили. Това гарантира, че работата ще започне от сега, а 2030 година със своята цел ни дава стабилност и дългосрочна цел. Ние искаме да стигнем до изпълнение на задълженията си по Парижското споразумение. Това предложение, заедно с новите стандарти, които ще представим на 2 май, ще помогнат на държавите членки да изпълнят своята цел. Потребителите в Европа ще се възползват от ниска цена на потреблението и по-високо качество. Освен това, имаме и положителното въздействие върху околната среда. С плавния преход към средствата с ниски и нулеви емисии. За да може Европейския съюз да постигне своите цели за 2030 година, да изпълни задълженията си по Парижското споразумение, както и да постигне целта превозни средства с ниски и нулеви емисии, ние трябва да положим усилия. Затова допълнително към тези цели ние включваме и предложението за иновативна система, така че да се произведат повече електрически превозни средства през следващото десетилетие. Имаме цели съответно за 2025 и 2030 година. Когато производителят произведе повече чисти превозни средства, той ще бъде възнаграден за това. Механизмът е технологично неутрален, обхваща превозните средства не само с нулеви емисии, но и с ниски емисии, за да имаме този плавен преход – към превозни средства с нулеви емисии. Освен това, всички превозни средства ще се сравняват с тези с нулеви емисии. Тази система ще позволи на производителите да прегърнат иновативния елемент. Освен това, ние имаме свързани предизвикателства с тези чисти енергии, но това е и голяма бизнес възможност за европейската индустрия. Успехът на превозните средства с ниски и нулеви емисии ще зависи не само от поставената цел, но и от наличната инфраструктура за презареждане на батериите. Също така трябва да има устройства за батерии на конкурентни цени. Пакетът за чистата мобилност включва и план за действие, съответно с инвестиционни мерки за трансевропейската инфраструктура, свързана с альтернативните горива. Имаме налични около 800 милиона евро. Ние трябва да избегнем дилемата кокошката или яйцето и да сме сигурни, че потребителите ще започнат да използват тези чисти превозни средства. Същевременно е много важно да имаме развитие на технологията за акумулаторите и батериите. Тези акумулаторни батерии трябва да имат конкурентна цена, да бъдат привлекателни за потребителя, и също така да се работи за следващото поколение сред тях. Много е важно да имаме по-ефтини и по-добри акумулаторни батерии за бъдещите превозни средства. Ето защо инициативата за тези батерии също е представена от комисията, за да имаме готови превозни средства и решения за утрешната мобилност. Третият ключов елемент на предложението е по-доброто изпълнение на правилата. Искаме да няма вратички, да сме сигурни, че потребителите ще получат ползите, които са им обещани. Цялата система ще се базира на нов глобален цикъл тъй наречената световната хармонизирана процедура за изпитване на лекотоварните превозни средства. Там има по-реалистични и по-правилни измервания на емисиите на СО2. Същевременно ние трябва да сме сигурни, че стойностите от типовото изпитване са правилни и представителни за средните емисии в реално време по света. Това ще се изисква и ще бъде задължително при всички нови автомобили. Така ние ще сме сигурни, че заявените намаления на емисии не са само на хартия. Предложението включва и проверки на съответствието. Ние трябва да сме сигурни, че превозните средства наистина са нискоемисионни. Ако има отклонения, това ще се отчете. Тези нови мерки отговарят на препоръките на нашия механизъм за научни консултации, както и на препоръките на Европейския парламент и проучванията на комисията ЕМИС. В заключение ще кажа, че предложението е балансирано, що се отнася до реалистичните амбиции и баланса между околната среда, потребителя и заетостта очаквам нашата бъдеща работа. Надявам се да приемам предложението до края на този мандат. Благодаря, господин председател. Ще имаме два кръга от въпроси. Първо ще чуем координаторите. Господин Белете, първия, имат по две минути. Благодаря. Добро утро. Добре дошъл, господин комисар. Благодаря ви, че сте тук. Вие говорихте за по-добро правоприлагане и аз имам въпрос в този смисъл. Автомобилите по пътя трябва да се държат по един и същи начин на по пътищата. Ефективността на мерките, както вече показахте, ще зависи от това, колко стабилен ще бъде новият тест и колко стабилен ще бъде механизма за надзор на пазара производителите трябва да се съобразяват с новите изисквания за устройства за измерване. Освен това, трябва да се следи за постигането на напредък. За всичко това трябва да има ефективен надзор от страна на Европейската комисия върху националните регламенти за автомобилите. Можете ли да ни уверите сега, или да ни дадете някакви гаранции, че измамите от миналото няма да бъдат повторени и всички празнини ще бъдат премахнати. И втория ми въпрос, госпожо председател, се отнасят до Разкритията в печата от последните дни не са свързани точно с со 2 но има непряка връзка с този въпрос. Ужасните новини относно експерименти, които се извършват върху маймуни и дори хора, за да се измери ефекта от емисиите върху здравето. Знаят, че комисията вече е реагира официално но бих искал да чуя вашето лично мнение по тези ужасяващи новини. Може ли комисията да предприеме мерки, за да може да се справи с подобни практики и да не допуска нищо подобно да се случва в бъдеще? Благодаря ви, господин Белета. Господин Дас е следващият оратор. Благодаря. Аз замества Мириам Дали, която не може да е тук. Знаете, че тя е докладчик по законодателството за емисиите на CO2 от автомобили. Откакто беше публикуван автомобилния пакет, ние следим всички мерки, които целят намаляване на емисиите от CO2. Ние имаме някои критични бележки, с които сигурно сте запознати относно обхвата и амбицията, заложена в този пакет. Какво трябва да се направи от страна на държавите членки, за да изпълнят целите за намаляване на емисиите и също на регламента за споделяне на усилията. Става дума за сравняване на <clears throat> нивата с тези от 90-те години, но продължава да и увеличаването на някои емисии, но транспортният сектор, за съжаление, не дава достатъчно голям принос за намаляването на емисиите, така както сме си ги поставили като цел. Трябва да има значително подобряване на ефективността на автомобилите, що се отнася до емисиите на CO2, ние трябва да достигнем нужното ниво на електромобили до 2300 година. Също трябва да се затворят всички вратички, които могат да бъдат използвани от безкоропълни производители. Имаме строги изисквания. Нашата група работи много сериозно по всички тези въпроси. Въпросът ми към вас, господин комисар, е как комисията ще направи така, че ще да улесните преговорите между институциите и след като приключи работата по това законодателство, то да започне да се прилага ефикасно от 1 януари 2020 година. А, имате ли някакъв график за приключването на преговорите? Благодаря ви. Господин Демесмекер има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин комисар, за изказването, което направихте. Както вероятно сте запознати, аз бях заместник-председател на комисията, на анкетната комисия ако искаме да покажем, че имаме сериозен ангажимент към економиката, общественото здраве, към обществеността изобщо, трябва да въведем по-строги стандарти, които да се прилагат ефикасно. Това не трябва да бъде предложение само на хартия, а да бъде приведено на практика. Сега с този пакет имаме отличната възможност да затегнем правилата да наложим по-строги стандарти, каквито са необходими, тъй като те насърчават инвестициите, иновациите, проправят пътя за технологично неутрално екологизиране на автомобилите. Освен това се цели и по-пестеливо използване на горива. Държавите членки е, трябва да подкрепят тези усилия, за да могат да изпълнят целите си, свързани с е, климатичните изменения. Считам, че този пакет ни дава възможности в това отношение. За пътническите автомобили и ванове казваме, че до 2300 година намаляването на емисиите на CO2 не може да се постигне така, както е предвидено. Тоест, стандартите са по-низки от тези, които бяха заложени до 2020 година. През юли 2016 комисарят каза нещо, че автомобилостроителите имат интерес да завишат разходите за изпълнение, при да се приемат регуля... регулациите. След това те се опитват да, да намалят разходите за изпълнение до минимум. Бихте ли отговорили на това изявление? Аз искам да допринеса така че да имаме набор от правила, които да направят технически възможно намаляването на емисиите. Господин Торвалц има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар, че сте тук. Радваме се, че има такова предложение на комисията. Виждаме какви са целите, но смятаме, че не са достатъчно амбициозни. В Финландия се осъществява едно частно проучване за дизелово гориво от второ поколение и за намаляване на, на емисиите близо с 90%. Вие казвате, че ще ги намалите с а, около 30%. Ние считаме, че сте достатъчно амбициозен, тъй като има различни начини да се подходи към тези проблеми. Затова за мен е изключително интересно да чуя нещо повече за различните възможности, защото могат да се съчетават технологии, за да можем по-бързо да достигнем до чисти автомобили в бъдеще. Освен това, бихте ли казали още нещо, по какъв начин това предложение ще допринесе за общата цел, заложена съгласно Парижкото споразумение. Както казаха и предходните оратори, аз също искам да кажа, че контролът все още не е на ниво и бихме искали да разберем нещо повече, тъй като ми изтича времето, освен това и ми намалява и гласа, ще спра до тук. Благодаря, господин Торвалц. Госпожа Конечна има думата. To s přílišnou ambicí, co se týká cílu. Ono konec konců přehnané ambice v minulosti nám přinesly onen tolik akcentovaný Dieselgate. Сега, е, до сегашната уредба не беше успешна. По-скоро е, бяхме свидетели на Дизелгейт, афери като Дизелгейт. Би трябвало да сме сигурни, че е, всичко, което имаме на хартия, се прилага на практика всеки случай аз се радвам, че е, законодателството, с което е, се занимаваме тук, е взаимосвързано и то логично. Е, при този правен акт обаче аз нямам това усещане. Е, разминаването между лабораторните показания и е, практическите стойности е, е значително. Е, е, ще трябва освен това да се е, е, изразходват много повече средства, 40 000 евро годишно повече за горива. В допълнение би трябвало да се направи нещо за скъсяване на тази дистанция и именно тази дистанция би могла да се увеличи допълнително през 2020 година, така че е, сега не е важно колко е голяма, е, висока целта, която сме си поставили, а по-скоро да е, скъсим разстоянието между това, което имаме на хартия и което се постига на практика. Е, трябва да развием допълнително е, изпитванията за е, емисиите на заден ход и така нататък, за да можем да отговорим на изискванията за CO2. by CE Delft and TNO in preparation of two. Uh, в uh, в проучването на комисията ние експерт, експертите стигат до заключението, че за да отговорим, да постигнем целите за транс, е, емисиите в транспорта, а именно 60% от 2050 година, е, емисиите от коли и микробуси трябва да се подобрят, подобряват е, всяка година с 6%. Освен това, спазването на парижките споразумения ще наложат още по-сериозни подобрения. Същевременно, економиката економии за обществото и за крайния потребител могат да се постигнат с много по-стриктни показатели и цели. Е, е, експертите стигат до заключението, че ползите за потребителите ще са по-високи с е, намаляване на CO2 с 20, 70% до 2300. Така че въпросът ми е защо комисията се спря на такава цел за съкрещаване на емисиите до 2030, която не съответства на целите на Европейския съюз за 50-та година, нито пък с Парижското споразумение. Същевременно това не води до е, е, особена полза за обществото или максимална полза за обществото. И вторият ми въпрос е свързан. Е, допустимите стойности, допус, допусканията за стойности на комисията с е, двигатели с вътрешно горене са много над е, стандартните е, е, и е, е, е тези, които е, комисията е набелязала в резултат на консултациите си. Е, не само автомобилостроенето, но е, индустрията, но и Европейската комисия е, всъщност не е, анализират съвсем честно потенциала е, на е, възможности за съкрещаване на разходите. Така че бихте ли обяснили как е, стигнахте до е, тези допустими е, разходи в предложението си? Благодаря, Еви. Благодаря, господ, госпожо председател. Отново комисията действа неадекватно. Е, сега, тази седмица имахме е, интервюта с европейски министри на околната среда, чието страни нарушават правилата непрекъснато. Сега комисията навлиза в последната фаза, като ще обя... Е, наложи, обяви глоби тези глоби ще са много тежки. Например, в Италия преждевременна смърт поради замръсен въздух броя на, на подобни случаи е, е скандално висок. Ако тези мерки са оправдани, те трябва да се спазват, разбира се. Това е в интерес на гражданите. Струва ми се обаче, че от другата страна, на обратната страна на монетата, комисията обявява, че ще се бори с проблема с, с замърсяването в транспортния сектор, но действията и не са достатъчно енергични в това отношение. Съгласен съм с колегите, които казват, че амбицията не е, достат, амби, не е достатъчно амбициозна целта, която се поставя. 300% нито пък праговете, които залага. Нито пък ми харесва този механизъм на, на бонуси, защото той е, всъщност е, не е, е съчетан с механизъм за санкции, наказа, е, така че е, отново съжалявам, че е, амбици... амбициозността на комисията не е достатъчна. Тя е под нашите очаквания. Не можем да очакваме Европе... не може да очаквате Европейския парламент просто да преподпише вашето предложение и да даде или наистина трябва да се засили нивото на амбиция на тези мерки, за да имат смисъл те. Господин комисар, имате думата за отговор. Първо да благодаря на е, докладчиците, които взеха отношение, е, които наистина подчертаха значимостта на това досие. Много време беше нужно на комисията да го да изработи, много е, информация трябваше да наберем от е, консултанти, от заинтересовани е, те, е, среди. Е, е, някои от вас считат, че не е достатъчно амбициозно предложението ни, но ние отчетахме всички елементи е, преди да изготвим това предложение. Имаме е, значими автомобилостроителни фирми в Европейския съюз, консултирахме ги. Трябва да подобрим качеството на въздуха за гражданите ни. Разбира се, трябва да създадем съответно електромобили, зареждащата инфраструктура и редица други проблеми. Сега някои е, от вас е, е, критикуват 30 е, цел е, за това, че не е достатъчно амбициозна. И това, което ще отговоря на тях е, че Комисията излиза с предложение, което е свързано и с споделяне на усилията с ЛУЛСИЕФ. И това, нашето предложение се вписва в споразумението от Париж. Е, като отчитаме приноса във всички отрасли. В нашите предложения е, нашето предложение наистина постига баланс между трите основни цели, които е, трябва да се преследват паралелно, не изолирано, а именно въздействието на околната среда, потребителите и ефективността. 30%, е, на цел, е, колкото до околната среда, ще помогне държавите членки да постигнат тази цел до 2030 година. Е, някои от вас казаха, че транспорта трябва да постигне много повече но е, е, строителната промишленост, енергийната ефективност е, също не трябва да се забравят, така че и други отрасли трябва да бъдат достатъчно амбициозни също. Ви сега ние не е, е, посочваме колко трябва да постигне всяка държава членка, защото е, това зависи от спецификата на всяка държава, положението с транспорта, е, сега не може да сравняваме Австрия с Малта или Кипър, но е, същевременно аналитичната работа по е, предложението за регламент за споделяне на усилията сочи, че едно ефективно съкрещаване от 25% за е, целия Европейски съюз е, е, е добро. Ако е, помислите за ефекта на нашето предложение, при цел, ако го сравните с цел 30%, това ще доведе до 22% намаляване на емисиите. Е, в е, е анализа посочи, че трябва да, да, да постигнем 25% намаляване на емисиите в целия транспортен отрасъл, не само автомобили. Предложението качва този процент до 22%. 10%. Останалите 3% трябва да дойдат от е, стандартите за тежкотоварни автомобили, за камиони, които предлагаме. Така че трябва да разглеждате е, е, двете предложения заедно и тогава ще постигнем е, целта всъщност, е, която, е, към която се стремим. Е, предвид нашата стратегия, разбира се. Ако сега 40% вариант е, е окей, okay, ако го гледаме само от екологичния аспект проблема. Той е ефектив, економически ефективен и от социална и от производствена гледна точка. 40% намаляване в транспорта, всъщност, защото всъщност може да произведеш N е, брой автомобили, но е, въздействието върху доставчици и заетостта трябва да се отчита също. Имаше тук въпрос за това как каква роля трябва да играе комисията в тази, този процес. Ролята, която винаги сме играли. Ние сме посредник между позицията на парламента и, и е, съвета. Е, Парламентът винаги е по-амбициозен от съвета и ние трябва да си свършим работа. Второ, ние посред е, улесняваме работата на парламента. Ако парламента, парламента попита какви са последствията от е, едно ниво от 50% съкрещение, как ще се отразят е, е, върху заетостта, каква е полза за околната среда. Ние ще е, следваме вашите е, е, изисквания, така да се каже, и ще е, действаме съответно. Това е, ролята на комисията да помогне на законодателя да стигне до, по, до по-мъдри решения ние разполагаме и с много информация, разбира се. Ние сме е, проверили всички е, възможни техники и методи с доставчици, е, автомобил, производители на автомобили и поддоставчици, т.е. имаме страшно много знания. Анализирали сме над 80 различни технологии и съответните разходи, свързани с тях. 30% цел е, например, ще от полза за всички потребители, защото е, по-високата цена, която ще трябва да плащат за по-ефективни е, автомобили, ще бъде компенсирана от спестяване на гориво. Сега за новите коли спестяването ще е около 300 евро за една, един автомобил, за автомобил е, закупен е, между 20-25 и е, по-малко до 30. 40% разходите за производителите ще се увеличат 100 евро за автомобил. Ще е, всичко това ще се отрази и върху заетостта. Тук е, е, се натъкваме на проблем как да се постигне гладък преход към ниско или нулево емисионни автомобили с повишаване на уменията и квалификацията на работещите в автомобилостроенето. Защото докато разработваме разработваме електромобили, е, всъщност ще се стигне до големи промени в двигата е, е, на доставки. Значи при електромобилите има около 300 части, докато при традиционните с вътрешно горене над 1000. Тук хибридите играят е, важна роля, в, е, защото те са с класическия е, двигател за вътрешно горене и електрически ще времено и там преходът ще е плавен. И така може да се стигне плавно до е, нулеви емисии. Но това трябва да стане е, постепенно. Е, затова и дефиницията на нулеви, нулеви, е, нулево емисионни е, превозни средства. 2,5 е, милиона са заети пряко в автомобилостранието, включително доставчици и други. Но но те са съсредоточени в определени страни, като страни като Чехия, където над 3% от активното население работи там, в, Словек, в Словакия тъщо, в Румъния. Значи, по отношение заетостта, има концентрация в определени източни страни. В нашето предложение ние отчитаме всички тези елемента. Околната среда, технологиите, гладкия преход – и друго важно е, липсата на е, зареждаща инфраструктура в момента. Е, спомняте си директивата за емисиите. Такава амбиция там не, не съществуваше да се създаде такава инфраструктура зареждаща, а това е много важен елемент, за да се постигнат по-високи цели. И сега е, за това именно е, се стараем да изготвим едно балансирано предложение. Е, ясно е, че да сме сигурни, че ще избегнем грешките от миналото, ние въвеждаме два нови елемента. Защото ясно е, променихме а, е, а, е, системата, процедурата за а, е, изпитания, защото разликата между лабораторните изпитвания и тези в реална ситуация е голяма. Затова введахме два нови елемента. Нов инструмент да се проследят разликите в емисиите защото при е, световната хармонизация, те е, изпитва процедура при, при световна хармонизация и е, тези при новия цикъл на движение е, е значителна. Е, и това зависи от събирането на данни. Значи, всяка е, страна със стандартно потребление на гориво ще може да проследява именно това. Е, е, и така ще се види разликата между двете, е, двата стандарта, двете е, метода на, на изпитание, лабораторното и на практика. Второ, представителността на, на Потребителите ще се трябва да, да разберат каква е, да какво се дължи тази разлика в изпит, резултатите от изпитванията. Е, сега целта е потребителите да получат е, е, това, за което са платили и също времено да има чист автомобил. Това за съжаление обаче, последния компромис за типовото одобрение не можа да включи тази разпоредба. Ето защо, защо ние включваме в е, сегашното е, акт, сегашното законодателство, за да сме сигурни, че в крайна сметка ще бъде приложен на практика. Е, имаше конкретен въпрос за е, нашите допустимите стойности, е, нашите допускания за стойностите. Те почиват върху над 10 проучвания и пълна оценка на въздействието, непрекъсната работа с съответния център, където се изпитват различните над 80 технологии в миналото е, сме стигнали до големи разминавания в е, е, цената. Сега обаче работи много по-точно и няма да има големи грешки. Сега за стимулите стана дума. Предложението предлага механизъм за стимулиране за закупуване на, на автомобили, нискоемисионни автомобили. Днес електроавтомобилите са на по-малко от 1% от продажбите в Европейския съюз. Потребителя в Европейския съюз може да избира от, между много ограничен брой е, електроавтомобили, в Азия избират над е, повече от 400. Днес е, е, е, в е, за 2000, е, в Калифорния, Китай за 2020-2025 целта е да се преведат над 7000 автомобили от е, е електромобили. Е, новото законодателство ще вдъхне повече увереност в инвеститорите, за да инвестират в това производство в Европейския съюз. Някой попита защо не се въведат и санкции, ако нивото не се стигне до съответното ниво на електро, електромобили. Е, е, обикновено, нали, след като се предвиждат бонуси, се предвиждат и санкции. Имаме възможен е, път за тази система бонус-малус, но на практика е е, какво може да се направи? Да поставим даден, да заложим цел. И добре тогава, защо комисията не го е направила, ще кажете. Защо? Много просто защо. Можете е, да е, разпишете мандат или задължение за е, санкции, когато има неизпълнение, но за това трябва да имаме съответните инструменти е, значи, е, е, създавате мандат, финансовата или данъчна стимул – и съответната политика. Но да се наложи мандат на, на производителите, без да имаме възможност да е, предложим на е, правителствено равнище стимули, е, за да улеснят и насърчат хората да купуват електромобили. И ако нямаме възможност пряко да разработваме е, или да, да, да създадем е, зареждаща инфраструктура, това е, ще ни спъне сериозно. Трябва да имаме санкции, разбира се, ако производителя не пази целите за CO2 но защото те разполагат с технологиите, както казах, над 80 и така. Но за да се произвеждат електромобили, е, трябва, имаме, е, трябва да има търсене, а за да има търсене, трябва да има и е, е, зареждаща инфраструктура. На всеки паркинг е, има сега, а, а, предложихме а, е, един, една колона за зареждане на всеки паркинг, но това не се прие. И ето защо ние не така възприехме тази система бонус-малус която беше една от възможностите. И накрая имаше въпроси, свързани с новините напоследък за изпитванията на емисии върху животни и хора. Както може да си представите, комисията е, бе шокирана от е, е тази новина. Както всички останали, знаем, че германските власти разследват е, случая. Доста е, пределно ясно е, че комисията е за това да се постепенно да бъде е, премахнато, забранено, е, изпробването върху е, животни. И ясно е, че в момента е, тестове с животни са подчинени на много стриктни правила и е, целта е, е изцяло да бъдат е, е, изведени от употреба в Европа, така че ние заклеймяваме подобни действия. Thank you. Сега преминаваме към втория кръг въпроси. Ще ви помоля да се придържате до една минута. Госпожа Юзо е първата. Благодаря ви, господин комисар. Целите ми се струват разумни и важно е да бъдат изпълнени, разбира се. Емисиите са свързани с тежестта на превозното средство, както и новите технологии. Трябва да се съобразим и с това, че потребителите искат все по-големи автомобили. Интересуваме какво значение отдава комисията на критерия тегло. Има ли някакви е, стимули, свързани с теглото и размера? На второ място при емисиите радвам се, че комисарят каза, че емисиите трябва да са реално установени, всичко да бъде прозрачно и редовно да се подават данни към производителите от страна на комисията. Имаме обаче и директивата за етикетирането на автомобилите – с нивото на емисии на СО2. Същевременно, мисли ли се за това, че трябва да има разпределение съобразно полезния живот на превозното средство? Имам предвид и живота на батериите. Благодаря. Господин Парньо. Господин комисар, няколко думи Имам въпроси и също искам да ви кажа, че ние много високо оценяваме работата, която вършите в своята област на компетентност. Надявам се, че нищо няма да ви спре в динамичната работа, защото аз виждам как работите като докладчик на Европейския парламент и по КОП 21. Същевременно <laughs> вашата лява ръка все още е добре, въпреки че дясната не. Това е добър знак. Сега по законодателния пакет, който вие представяте за чистите превозни средства, струва ми се, че той наистина е свързан с бъдещето. защото се дава отговор на една от основните тревоги на гражданите, климата и здравето на гражданите, е, което е застрашено от замърсяването, свързано с движението на автомобили в големите метрополии. Виждаме го и тук в Брюксел. Имам няколко бележки, които искам да направя. Първо, господин комисар, по регламента за новите норми за намаляване на емисиите при новите автомобили. Мисля, че тук комисията може да бъде и по-амбициозна, да мисли за намаляване от 40, а не 30% до 2030 година. Освен това, трябва да сме сигурни, че до 2040 година също ще имаме своите цели за емисиите и парниковите газове, обвързани с електрифициране на автомобилния парк и възпиращи санкции. Мисля, че така трябва да се работи и с производителите и конструкторите. Благодаря, госпожа Майснер. Благодаря, госпожо председател. Комисията често говори за електрическата мобилност. Разбира се, че тя е добро решение за намаление на емисиите, но не знам дали е добра за околната среда, защото зависи как ще се произвежда електроенергията, а и производството на батерии не винаги е устойчиво. Господин комисар, не знам дали ме слушате, казва ораторката. И тъй това, което ми липсва и други мерки в държавите членки за постигане на тези цели. Вие споменахте, че между тях има разлики. В Северна Европа, например, имаме най-различни органични биоотпадъци, които се използват за използване на природен газ, който да задвижва автомобилите. Имаме по този начин чиста енергия. Разчитаме не само на въглерода. Това е компресирания природен газ. Мислили сте, Мислили сте и за такъв компресиран природен газ? Благодаря, госпожа Торис Мартинес. Благодаря. Говорим за много сериозен проблем замърсяването, което убита, убива около 400 граждани годишно в Европейския съюз. Много сериозен проблем. Трябва наистина да намалим замърсяването. Това е задача на общественото здравеопазване. В Испания знаете, че имаме едни от най-високите нива на замърсяване. Също времено нашата министърка на екологията обвини други за неизпълнението на поставените прагове. Мануела Кармена в Мадрид отговори, тъй като тя беше обвинена за високите емисии. Вината беше хвърлена на Мадрид и Барселона. Искам да ви попитам, господин Каниете, дали може да ми отговорите следното? Смятате ли, че Мануела Кармена е права, като иска да премахне трафика в Мадрид? Благодаря. Господин Томас, благодаря ви, госпожо председател. Господин комисар, желая ви бързо да се възстановите, защото в тази битка ще ви трябват и двете ръце. Това ще е героична битка. Битка, която да направи или Европа отново велика за гражданите, или дизелът. Това ще е битка между лобито, което 30 години държи правата върху СО2. 10 години ни лъже за дизела и скандалът тук е свързан не само с маймуните, върху които са правени изпитвания, а всички десетки хиляди граждани, изложени на замърсяването в Европа. 25 милиона дизелови автомобили трябва да се махнат от нашите улици. Това е битка в името на гражданите, градовете и тези, които смятат, че Европа трябва да има едно съвременно бъдеще. Въпросът обаче е дали тези нови автомобили ще се произвеждат в Европа. Предложението на комисаря не дава гаранции нито за климата обаче, нито за замърсяването, нито за бъдещето на индустрията. Госпожо председател, не може ли да поканим и господин Зайлмайер и господин Висман, които очевидно са повлияли на съставянето на това предложение на комисията? Благодаря, господин Гезеки. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Сега не искаме тук да правим театър, а да говорим е, по CO2, не върху тези забрани и други истории. Аз наистина се срамувам понякога, че съм член на тази комисия. Вие имате едно балансирано предложение, господин комисар, и ние, е, когато залагаме амбиция, трябва да сме реалисти. Мисля, че сме на добър път с тази цел 30% до 300 е, и междинните цели. Е, е, сега важните точки. Ако искаме да насърчаваме е, електромобилността, трябва да имаме инфраструктура. Вие казахте, за съжаление такава няма. 8 милиона евро са твърде малко. Ако трябва 4 милиона за една колона за зареждане, трябват значителни субсидии. субсидии е, е, а това може да постигнем само е, ако имаме електро, електроенергия, която идва от обновяеми източници, само тогава ще е устойчива колкото до CO2 и, и, и само тогава можем да постигнем целите. Благодаря. Ако господин Гизеке прочете моите изменения за ВИ, ще види, че ние вече сме гласували изменения, които настояват за това електрическите автомобили в Европа да използват единствено зелена енергия. А, вие ми сбъркахте името, каза а, оратора. Аз не съм господин Гиреки, е господин Гизеки. И тъй да се върнем на нашите записани оратори за днес. Заповядайте. Имам чувството, че се намесвам в нещо, казва господин Данс, тъй като започва да става много забавно. Благодаря. Аз говоря като член на Европейския парламент. Вие говорихте за това колко е важна автомобилната индустрия. Аз представлявам държава, която сама реши да унищожи своята автомобилна индустрия чрез Брекзит. Както и да е, ние обаче може да изостанем, защото, както и вие казахте, нямаме все още инфраструктурата за това премахване на въглеродните емисии. също времено в Китай се работи за това да има инфраструктура, да има политики, има такива органи на национално ниво, за да бъде Китай конкурентоспособен в бъдеще. Какво може да се направи в Европа, господин комисар? Ясно е, че държавите членки изостават с инфраструктурата. Как да ги насърчим? Какви да са бъдещите рамки, така че те да имат тази инфраструктура? Защото не е ли направим другите ще ни изпреварят и това ще е трагедия. Господин Петерле. Хвалипа, госпожа председуюча. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин комисар, подкрепям вашата стратегия, приветствам я, приветствам и вашата амбиция. Стратегията, която предлагате, всъщност обединява няколко различни стратегии и се надявам да включи и здравословен евроцентризъм. Подкрепям вашите амбиции при батериите, но ми се струва, че ни трябва европейска политика за производство на най-добрия електрически автомобил в света. Ние произвеждаме най-добрите самолети, следователно можем да го направим и при електрическите превозни средства. Аз съм оптимист, мисля, че това може да се направи. Тесла беше родена в Европа. Благодаря ви, че споменахте и нашите отношения с потребителите – Бизнесът е добре организиран, работниците също, но потребителите понякога са тези, които страдат. Затова ме интересува какви са контролните и превентивни механизми на комисията, за да няма манипулации на индустрията. Благодаря, господин Зориню. Благодаря ви, господин комисар. Всъщност е, нямаше да ги има всички тези скандали с емисиите и тестовете, ако чистите автомобили е, бяха превърнати в приоритет още в миналото. Ясно е, че това е много важно и за здравето на гражданите, и за нашите цели за климата. Необходими са ни амбициозни цели – но още по-важно е те да бъдат наистина постигнати. Ние може да говорим за целите, за изпълнението, но за да има изпълнение, трябва да има връзка между процедурата и новите научни изследвания. Те трябва да се подкрепят. Чистата индустрия се фокусира върху четири приоритета. Трябва в Европа да има сигурност, хармонизация и така нататък. Моят въпрос е какво ще направите вие, така че следващата научна рамкова програма номер 9 да помогне на ЕС да постигне своите цели. Ние сме амбициозни, искаме да бъдем лидери в тази област. Благодаря. Sukces nie osiągamy dzięki tylko... Благодаря. Е, е, ние е, успеха ни зависи не само от това да си поставяме амбициозни цели, но те да са и осъществими. Когато говорим за електромобилите, сме наясно, че проблем, имаме сериозни проблеми. Първо цената, после е, която е, няма да е особено достъпна, след това пък е, и начина за зареждане. Ако трябва на 100 км да зареждаш, това не е особено практически постижимо. Никой... Още един проблем. Тези за производството на тези автомобили са необходими литиум и кобалт, два метала, които се добиват в Южна Америка, Замбия, Конго и Чили. Комисията Европейската анализирала ли този аспект, че е, за производство на такива автомобили е необходимо да има е, непрекъсната доставка на тези автомобили. И е, това не, не застрашава ли да подкопае цялостната идея за производство индустриално на такива автомобили? Благодаря, госпожо председател, госпожа Яла Сендер. Благодаря и на господин комисаря Наистина му желая да се възстанови бързо. Имам няколко въпроса. Първият е свързан с това, за което говориха и колегите. Не знам дали е възможно, колкото се може по-скоро, да се направи анализ на жизнения цикъл на всяка от системите за горива дизела, водородните системи, изкопаемите горива и просто да сравним тези жизнени цикли от екологична гледна точка, за да знаем с какво се обвързваме. На второ място виждам от вашето предложение, че механизма за свързване на Европа се използва за финансиране на много от предвидените мерки. Ще трябва обаче този инструмент да има нужния капацитет, за да може през следващите 7 години наистина да преобрази нашата система за мобилност. Вие обяснихте защо не може да има система бонус-малус, но ние можем да имаме препоръките на всеки европейски семестър, както и предупрежденията, каквито могат да се дадат на Германия. Комисаря Йотингер също може да помисли за тази инициатива. И също работниците. Вие казахте, че има 12 милиона работни места – в отрасъла, ако се произвеждат батерии, но имате ли график за това как се подготвят държавите членки? Благодаря ви. Това бяха всички изказвания. Нека се опитам да поставя нещата в перспектива. Някои от вас говориха за целите, както и дългосрочните цели 2040 година, например, и основните енергии. Бих казал следното. Рамката, която сме поставили на масата, има обхват до 2030 година за всички наши предложения и по чистите енергии, и по лулук, и по автомобилите, и по споделянето на усилията, всички задължения по Парижкото споразумение, например поне 40% намаление на парниковите газове до 2030 година. Така че това е нашия фокус. По-дългата траектория вече е свързана с управлението и плановете за действие по енергетиката и климата, но това са дългосрочни стратегически планове, които трябва да се изготвят. На второ място, това предложение се ограничава само до емисиите на СО2. Ние в него не обсъждаме, например, праховите частици. Напълно подкрепям политиката на комисаря Веле и комисаря Бенковска. Иначе въпросът за това кой е виновен, кой е отговорен, така или иначе, когато има замърсяване с прахови частици, всяка община трябва да предприеме действие. В големите градове е ясно, че управата на града трябва също да предприеме мерки, които да са добри за здравето на гражданите. Но пак казвам, тук се ограничаваме само до емисиите на СО2. Сега обаче има разлика, защото сме включили и елемента електрическа мобилност. Това е разликата в сравнение с предходния пакет. Така че дискусията е отворена. Аз съм готов да видя какви предложения парламентът би направил по амбициозността и да преговарям. Но нека кажа следното. При мобилността ме притеснява най-вече липсата на инфраструктура и на политическа воля. Аз съм се борил и в комисията, и при триалозите навсякъде за това – но сега трябва да мислим и за други начини, като директивата за альтернативните горива, да използваме регионалните фондове, ЕФСИ, всякакви инструменти, за да сме сигурни, че ще имаме необходимата инфраструктура за зареждане. Комисията прави всичко по силите си. Сега нека помислим за крайния продукт. Господин Турмеш каза, че трябва да поканим определени хора да дойдат тук. Мога да ви убедя, че хората, написали предложението, са тук. Но, разбира се, ние се допитахме до всички. Е ясно, че при такова предложение има всякакви лобита, но ние работим при пълна прозрачност с синдикатите. Също работим, те присъстват и са представени тук, защото нас ни притеснява какво ще стане при този преход, какви ще са уменията, които ще се изискват при електрификацията на отрасъла. Тъй като ние бяхме лидери при горивните системи, но няма да сме лидери, поне в момента не сме при електрическите автомобили. Нямаме капацитета или инженерите. Ще трябва да преквалифицираме обаче работната ръка. И това е много важно в името и на потребителя, и на работниците, както и европейското автомобилостроене. Така че ние се допитахме до всички, господин Турмаш, това е нормално. Освен това ще ви кажа, че съм прекарал сумата и лета, потънал в четене на най-различни теории и предложения. Според мен това предложение е възможно най-балансирането. Важно е да имаме балансиран резултат. Да знаем и какви са всички последици от измененията в различните територии. Ясно е нашето предложение е до 2030 година. времето, времето лети. Виждаме какво се случва с електрическите автомобили, електрическите велосипеди, мотори – ние се питаме каква ще е батерията, какво става с този литиум, кобалт, но ние говорим и за батерии от трето поколение. Какво ще стане, ако се използва графен, например? Новите батерии на бъдещето е област, в която Европа може да бъде лидер – защото сегашните батерии се произвеждат масово в Китай. Ние трябва да прекъснем това и да произвеждаме батериите тук. Същото се отнася и до електрическите превозни средства, но проблемът е, че за сега няма инфраструктура. Имаме известна сума 100 милиона заделена за това, но разбира се, колкото по-бързо кандидатстваш, толкова по-голям шанс ще имаш да спечелиш пари. Колегата Аюсо постави въпрос за теглото на превозното средство. Тук ние разгледахме няколко варианта, свързани или с теглото, или с отпечатъка, или трети вариант да имаме една и съща цел за всички производители. Решихме, че подхода основа на масата ще бъде най-опростения, а преминаването към друг подход няма кой знае колко повече ползи. Затова трябва да се знае реалната средна маса на автомобилното превозно средство и да има стимул за нейното намаление. Накрая Когато имаме повече електрически автомобили, параметъра полезност няма да бъде толкова важен. Важно е, разбира се, да има и прозрачност, да се знаят CO2 емисиите на всеки производител, да се знаят обаче и глобите, които наля... налагаме. Имаше един въпрос. Защо ние не разглеждаме емисиите, като обхванем целия жизнен цикъл? Всъщност оценката на въздействието е обвързана с новите цели по CO2. Ако обаче имаме подход основан на жизнения цикъл, ще стигнем до двойно регулиране. И така производителите ще станат отговорни за емисии, които възникват извън отрасъла. Важно е да има наблюдение на задълженията за отчитане. Consider, uh, това трябва да съответства на останалите политики, свързани с климата, системата за търговия с емисии и инициативи и политики в различни сектори на транспорта. защо има някои неща, които са изпуснати от регламента. Ние базираме подхода си на принципа на ясната отговорност, да е ясно кой отговаря. Това трябва да съответства на по-доброто нормотворчество. Този регламент се прилага пряко към, потреб... към производителите на автомобили. Има автомобили, които могат да работят по еднакъв начин с традиционни горива и биогорива. декарбонизацията е, изисква също да се е, отчита и горивото, е, което се използва преди газовете, които се изпускат от ауспусите. Газуси Тук има различни видове законодателство, но трябва да се избягва дублирането и да има яснота кой отговаря за какво. Защо да се а, разработват електромобили, се пита, а, след като а, има също проблеми с производството на електроенергия само от възобновяеми енергии. Емисиите на парникови газове от производството на електроенергия намаляват най-бързо в сравнение с останалите сектори. И това се отчита в документите, които се разработват до 2370% от емисиите трябва да бъдат намалени. Имаме електропроизводство, което намалява емисиите. Оценката на въздействието за новото предложение, което се базира на работата на Европейската комисия, показва, че емисиите от батериите и хибридните електромобили са доста по-низки, отколкото традиционните сектори. Отчитат се също и емисиите от производство на електроенергия. До 2300 средно емисиите от батерийни електромобили ще бъде между 70-75% по-низко, отколкото тези, които използват петрол. На ниво държави членки, като се има предвид електрическия микс, електромобилите, които използват батерии, ще имат по-низки емисии на СО2 в 22 държави от 28 общо. Сега това въжи само за 6 държави членки. Допълнителния анализ показват, че навлизането на нискоемисионни автомобили ще се подобрява. Разчитам на вашата комисия да подобри законодателството и да излезе със стабилна позиция за да можем да дискутираме с съвета този толкова важен пакет, който, който включва регламенти, които ще подобрят намаляването на емисиите на парникови газове. Благодаря ви, господин комисар. Предизвикахте изключително голям интерес към този законодателен пакет. Благодаря, колеги, за участието ви в това разискване. Сега ще преминем към следващата точка от дневния ред. Uh, Уважаеми колеги, моля да заемете местата си, за да продължим работа. Превод на 21 език. Както знаете, документите са достъпни по електронен път чрез приложението Сега, относно междуинституционалните преговори, тя не се нуждае от допълнително представене. Ние ви поканихме, за да може да направите, госпожа председател, уважаеми членове на комисията. Благодаря, че ме поканихте за годишния обмен на мнения. Това е първото ми изслушване от този вид, откакто съм директор на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и CDC в резолюция, свързана с колебанията за вакциниране и намаляването на процента на вакцинираните лица в Европа. Благодаря на госпожа Конечна, която има силен ангажимент към нашата агенция. Искам също да благодаря на представителите 2017 година и какви са плановете ни за 2018. Кои са нашите приоритети? Антимикробната резистентност е, е най-голямата заплаха за здравето в наши времена и ще остане така през едните години. Необходими са мерки да се а, спре раз... разпространението на бактерии в болнични заведения. Ние публикувахме доклад в това отношение миналата година. борбата срещу резистентните бактерии е въпрос, който ще изисква много усилия. Вторият доклад за потребление и резистентност на микроби, така наречената джиакра. Също съвместното научно становище за резистентност и антимикробното потребление от хора и животни, които се използват за храна. Освен това, ние оказахме подкрепа на Европейската комисия по изпълнението на плана за действие по плана Едно здраве, заедно с Генерална дирекция Санте. Results of освен това, ще ви представим и резултатите места за полагане на грижи. През ноември на тази година ще публикуваме резултатите, когато ще се проведе Европейския ден за информираност относно антибиотиците. Друг важен а, и няколко събития през тази година ние ще продължим да отдаваме съществено внимание на този въпрос и през 2018 година. Искам да се спра на някои от действията, свързани с подобряване на покритието от вакцини и преодоляването на колебанията. С информираността относно вакцините с цел подобряване на покритието. Организирахме също и семинар как да се справяме с колебанията, свързани с вакцинирането в тези сложни времена. Година за Европейската седмица за иммунизациите през месец април ние ще изготвим един инструментариум, набор от материали, ще публикуваме данни, най-вече свързани с морбилите предвид на резолюция за преодоляване на колебанията при ваксините и за подобряване на покритието. Няколко насоки ще бъдат изнесени тази година. Да се види кои са раз... причините за появата на тези колебания. Туберкулозата, ХИВ, хепатита също са заболявания, които ще продължим да следим за да можем да постигнем целите за устойчиво развитие, трябва да подобрим усилията си за противодействие на тези три за устойчиво развитие и да изкореним туберкулозата. Ние ще насочим е, вируса е, не знае, че носи тази зараза. Освен това, за хепатита ще дължим непрекъснато наблюдение за появата на нови заплахи. Риска бяха публикувани вече през януари, едното за салмонела агона и другата за жълтата треска в Бразил. В вят в наша полза имаме наблюдение на заплахите за антибактериално предупреждение и реагиране. Ние ще използваме съвременните технологии в сферата на здравеопазването за оценка на риска те колеги от държавите членки. През 2017 ние продължихме да засилваме техническото сътрудничество, както и подобряване на инициативите, включително сходни на нашия в африканските страни. Миналата година разполагахме с 58 милиона. През последната година 81% бяха изразходвани. Тоест, тази година сме върнали най-малко средства в бюджета. след два месеца на третия хората в Европа да се чувстват по-сигурни. Благодаря ви за това интересно представене. Има доста колеги, които биха искали да вземат отношение. Най-напред ще дам думата на госпожа Конечна, тъй като тя е нашият, нашето лице за контакт. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо директор, добре дошли сред нас. Ние имаме и представители на парламента в съвета на ECDC. Рад, Вие присъствахте на всички е, преговори е, и сте добре запозната с проблемите, които ние поставяме. Желая ви успех. Е, надявам се, че ще успеете да е, се е, преместите е, така успешно и безпроблемно в новата сграда и това да допринесе за по-доброто качество на войни, но са добри експерти, да имат е, добри благоприятни условия на работа. Е, работим при добри условия. Е, радвам се, че комисията реши да се преместите, защото много условията при които работихте ви, бяха неприемливи. Благодаря ви за презентация. Лози и други е, опасни е, заразни, е, болести се разпространяват. Е, е, за нас е много важно е, да ни предоставяте е, информация за тези инфекциозни заболявания работата ви по тази тема е много важна за действие за борба с тези заболявания. Няколко думи за вакцин, вакцините. Хубаво е, че засегнахте този въпрос. Трябва да се занимаем с него е, е, експертите се борят ежедневно с е, е нацията от вакцинирането. споменахте цифри за Италия и Австрия. Е, да ви попитам, проектите, които споменахте, бяха ли успешни? Имате ли подобни е, е, намерения за проекти, подобни проекти в други държави членки? В Германия има сходен проблем с морбили, също и в други страни. И е, бихме искали всички, разбира се, да снижим още повече да, е, числата, е, процента на тези заболявания в европейските страни. Благодаря ви. Оценявам дейността ви и в областта на резистентността, анти, микро, микробната резистентност. Е, жалко е, че не, бях, не можахме да, да накараме производителите да се занимаят сериозно с тази тема. Те сякаш не вярват на е, тази опасност, е, а, но е, именно там се корени опасност опасността. Е, хората понякога умират от най-банални заболявания, просто защото, защото е, до такава степен са придобили е, резистентност на, на антибиотиците, че вече нормалните традиционните средства въобще не действат и знае, че една от вашите задачи е да ни информирате, но другата ни задача е заедно да принудим производителите да погледат сериозно на този проблем. Благодаря, госпожо Конечна. Сега искам да дам думата на останалите колеги, които биха искали да се изкажат. Госпожа Риваша има думата. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Добре е дошла в парламент аз познавах вашия предшественик. Вие отговаряте за инфекционните заболявания и как може да се извърши профилактика. Искам и как може да се извърши профилактика. Искам да силна съпротива срещу е, иммунизациите. 42% са против. Трябва да се запитаме защо. Защо вярват на онези, които казват, е, че трябва да бъдат вакцинирани. Тоест има конфликт на интереси между експертите, които отговарят за с а, е, грипния штам, който беше H1 преди години и ние трябваше да закупим във Франция милиони вакцини. Трябва да се направи проучване, тъй като задължението в някои страни е, няма задължителен характер иммунизирането в някои страни, въпреки това там покритието е много по-добро, защото хората вярват на системата. Но има доста много искания. Когато СЗО казва, че трябва да има нужното. Та изследване 95% трябва да са иммунизираните, за да се предотврати дайно заболяване. От по отношение на ваксините имаме вариола, БЦЖ, има вакцини за ефекта от тези вакцини. Затова трябва да се види какво е съотношението между разходи и ползи от всяка вакцина, за да се подобри доверието към ваксините Относно фармако, например, нарколепсия, има такива случаи. Последния скандал ваксината срещу заболяването Данг срещу жългата треска вакцинирани. И след всички тези скандали хората проявяват сдържаност по отношение на вакцините. Аз поисках от Европейската агенция по лекарствата да не дава разрешение за тази вакцина. За директорката за презентацията и за доброто ни сътрудничество по различни въпроси и особено е, доклада, на, доклада по собствена инициатива за антимикробната резистентност. Благодаря ви е, лично, защото аз съм в е, комисията този смисъл следа да се прилагат на практика препоръките на парламента от последните години не смятаме, че е, има пропуски в изпълнението на препоръките, няма, е, има нужда от подобряване, но ви ход е, други чакат изпълнение. Колкото до е, бюджета, е, Моят въпрос е, виждате ли, е, е, смятате ли, че агенцията е достатъчно е, така е, е финансово е, е, по-скоро не е, пожелат, в пожелателен план, е, е, как е, е, реално стоят нещата с е, бюджета и дали можете това, което сте планирали да осъществите в рамките на този бюджет? Е, мой комплимент, е, комплименти към вас относно е, интернет е много добра. Тя е разбираема не само за експертите, но е, служи и е полезна и за средния потребител. Имате много ясно, добре, графично представени резултати. Хубаво е една такава европейска агенция да бъде добре и нагледно представена. Благодаря, госпожа Майснер. Е, смятам, че е много важно да, се познав... да говорим по тези теми непрекъснато. Казахте, че през ноември е, е ще е, е, сте е, направили отново такава презентация. По време на холандското председателство също имаше приоритет в това. Как реагират клиниките? Има ли на европейско равнище някаква политика, защото здравната политика обикновено е национален приоритет, но би трябвало да има и общи цели. Какъв е вашия опит в това отношение? Би би било интересно да чуя. Благодаря, господин. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за работата, която извърш за три неща, които бяха казани, че е първата. Благодаря, госпожо председател. Искам да се извиня за това, че закъсняха, закъсня самолета ми от Словения. В началото ще кажа нещо, което беше пределно ясно от презентацията, въпреки че аз самата не можах да я чуя. Бих искала да кажа, че работата ми в управителния съвет на ECDC е проява на прозрачност и за това трябва да благодарим не само на директора, но и на целия екип, които подготвят изключително добри материали, върху които можем да стъпим. Искам да кажа няколко неща. В светлината на предстоящите избори през 2019 година, аз съм убедена, че резултатите от ECD си ще бъдат изключително важни, за да се убедят гражданите, че Европейския съюз носи добавена стойност, действително. Трябва да имаме няколко видими примери по какъв начин центърът работи за преодоляване на неравенството в здравеопазването в Европейския съюз и по какъв начин допринася центъра и в каква степен центърът предотвратява при покриване на дейности между държавите членки, между агенции и дейността на ECDC. по какъв начин се подобрява също и възможността за предотвратяване на заболявания и здравни рискове за гражданите. Тоест има доста положително въздействие вътре в Европейския съюз и сред гражданите. И би било добре те да са запознати в по-голяма степен с резултатите, които са на лице. Така че е добре и евродепутатите да допринесат за такава разяснителна кампания. Сега, предвид на Брекзит и всички предизвикателства пред нас, е още по-важно да знаем по какъв начин да представим пред хората европейската добавена стойност. Искам да благодаря на Андрея Амон за работата и да я поздравя също и за, за начина по който работи управителния съвет на центъра. Това, което искам да подчертая, е, че е необходимо да има повече взаимодействие с Европейския парламент. Това е много важно. Трябва да има повече и а не само чрез участието ни в управителния съвет или подобни изслушвания. Ние знаем, че антимикробната резистентност, както и колебливостта при иммунизациите са сериозни предизвикателства на настоящия етап. Да не се провежда информационна кампания от страна на СДС, а да се провежда кампания чрез националните агенции, не води до толкова добри резултати и не е толкова ефикасна, колкото една директна кампания би била. Не винаги води до еднакви резултати във всички държави членки. Затова една пряка кампания с помощта на Европейския парламент би е, била изключително полезна. Благодаря ви. Аз също ви благодаря. Госпожа Магинес също иска да се включи. Благодаря за раз... 27 те държави членки плюс Обединеното кралство. Какво би трябвало да се направи по отношение на... Благодаря ви много. Госпожо Амон, имате думата. Благодаря. Първо, е, благодаря ви за хубавите думи за нашата работа, е, както ще предам наистина. Е, е, имаше въпроси свързани с е, вакцинирането и с е, нежеланието да се вакцинират хората. Проекта за Италия и Австрия, който споменах, целта беше да се помогне на тези страни да адаптират насоките, които ние даваме към инструментариума, който те използват по отношение на колебаещите се родители и, защото е, констатирахме, че е, превода на тези документи е, не е достатъчен. Трябва да се впише в националния контекст, защото условията са различни в различните страни. направихме го за Австрия и Италия миналата година, но правим го по молба на други държави членки. Някои го правят самостоятелно. Това беше за вакцинациите. Сега, госпожа Риваси, вие поставихте много въпроси, свързани с е, е тази така е, колебливост е, на е, родителите. и споменахте, че в основата на това явление е доверието. доверие към тези, които рекламират тези е, вакцини, е, е, самите здравни работници. Там също има доста съмнения сред тях относно необходимостта да се вакцинират децата. Този, този проблем няма да се реши, ако не действаме едновременно в цяла Европа. Е, първо трябва да анализираме причините. Защо хората се е, колебаят? Е, понякога въпрос на, на практичност. Толкова е сложно, че хората си казват, сега не ми се занимава с това. Някой път те просто имат въпроси, свързани с смисъла на вакцинирането и просто в много случаи казват, не, не ме интересува. Тези причини също е, зависят е, е, и от вида ваксината. Например, тези фактори са различни при, да кажем, папиломата или пък хив или друг ваксина Така че за това изработихме тези набор от инструменти, които да помогнат на страните да по-добре да представят тези въпроси, да по-добре да, да информират колебаещите се родители, като разбира се, оглеждайки подхода ни в отделни страни, като Италия или Франция, например, където, е, които са избрали задължителното вакциниране, други страни. Е, говорим за държавите членки, винаги става ясно, че не всички мерки е, еднакво, са еднакво ефективни в различните страни. Защо органите или експертите могат да изберат вариант, който е работещ в, при техните условия, например това, освен има вакцина срещу рака, никой нямаше да, никой не мислеше, че ще има такова така е, съпротива на, на, на това. се е, предават е, с различен потенциал. Например, морбили е силно заразна. Ето ефекти. Много вярно е това. Трябва да следим страничния ефект. И е, съвсем е, сериозно и често е, законодателя да публикува такива прегледи, да следи и да публикува преглед на пазара. Въпрос имаше за колебливостта и целият контекст трябва да се адаптира към националната специфика защото не съм убедена, че ще е по този въпрос. Производителите е, са фармацевтична промишленост е важен партньор, но не е единствен. Е, те сами не могат да решат. Е, лекари всички трябва да седнат заедно и да видят какво всеки в съответната си област може да направи, за да е, така насочи вниманието. Една част от нашия вебсайт е, е именно е, заделена за тази част на държави членки, представители на държавите членки, където така наистина насърчаваме такъв вид обмен и взаимодействие. Имаше и въпрос за е, е, резистентността на метицилин. Е, е, по отношение на този антибиотик забелязахме стабилизация в последните години, но на високо равнище. Една година не е достатъчно. Трябва да се работи дългосрочно. Е, необходимо е време да се е, обърне тази тенденция. Когато имаме резистентност на този щам, на, на, на, на бюджета, правим каквото можем в рамките на средствата, с които разполагаме. В е, предходни дискусии сме дали на комисията да разбере в какви области е, можем да свършим повече работа, при, е, ако разполагахме с повече средства. Както казах, правим каквото можем с това, което имаме, а с повече ще постигнем повече. Сега последния въпрос за Брексит това е нещо, което така ни чака всички и е, анализирахме, е, имаме служители от е, Обединеното кралство, те много се тревожат за бъдещето си. Ние следим отблизо всички преговори в това отношение и е, така го следим като една мрежа от агенции, защото то се отнася не само до нашата, е, до ECDC анализираме е, видовете договори и е, сътрудничество, което имаме с различни е, велико, институции в Великобритания и какво е, можем да направим след март е, 19. В крайна сметка ще трябва да се е, примирим, да приемем решението, което ще бъде постигнато за Европейския съюз. Е, Ясно е сега, че е, е, сътрудничество с, е, по всички линии с е, страни извън Европейския съюз имаме, така че ще трябва да помислим как да включим и Обединеното кралство в, този, в тази група и да намерим решения и за тях. Надявам се да съм отговорила на всички въпроси от тази група. Благодаря. Ако желаете, можете да останете да изслушате дискусията. Имате място в залата.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 Две досиета имахме напоследък. Едно за поправка на регламента за процедурите за е, Пускавия трилог проведахме на 21 януари е, в рамките на българското председателство. Е, разгледахме аспекти на предложението на Европейския парламент по отношение на предложението на комисията. Постигнете значителен успех Съвета дава подкрепа за, на някои от нашите изменения. Е, деликатният въпрос е с а, е, приходите от агенциите, а, е, персонал. 1 февруари Вчера, като българско председателство, проведахме първи официален трилог по регламента за ветеринарните медицински продукти ние взехме с основните аспекти на съвета и приоритетите на парламента. Е, двете институции одобрих там. Е, по, политичес... по е, дискусии като тематичния блок, свързан с борбата с антимикробната резистентност, по-чувствителни досиета, отказ на авторизиране, пускане на пазара и събиране на данти по антимикробни на 26 февруари, втория трилог сега да минем на следващата точка от дневния ред, която е обмен на мнение с комисията и директора на ECDC по болестта Лайм. Ще е, дам е, думата на е, представителя на ECDC по лаймската болест. Добро утро, благодаря ви много за е, поканата. Все повече европейски граждани е, рискуват да се заразят от лаймска болест е, тези дни. Моя колега доктор Ман ще ви представи конкретните цифри, епидемиологията, но мисля, че нашето всъщност засяга всичките държави членки. Е, Лаймската болест е наистина сериозна заплаха за здравето на Европейския съюз. В Европейския съюз тя е една от най-така е, е, разпространените заболявания. Географското и разпространение също се променя дължи се, прехвърли на по-големи надморски височини. И макар, че ламската болест не е сега новоплавяваща се а, болест, а, смята се, че а, все още няма да сравними поради различните методологии, която се използва за диагностициране. И трето, това заболяване, така че статистиката е, не е, е нестандартизирана и не е координирана. Некоординирани и нестандартизирани са начините на набиране на данни. Въпреки това, трябва да кажа, че е, заболеваемостта от тази инфекция е така повод за тревога в социално значимите заболявания това, е, тук е заложена рамка, създава се е, рамка, е, мрежа от държави членки за проследяване на тези заразни заболявания. Оперира се тя от ECDC, преносими заболявания. Виждате на нали, диапозитива начинът по който се набира тези данни в момента. Имаме 51 преносими заболявания, които е, се проследяват. Е, списъка на е, болестите се, е, сега мислим дали е, е, ламската болест да се включи в списъка на тези преносими заболявания, които ще се наблюдават от Европейския съюз в бъдеще. Е, е, заразата. 25, 35 милиона евро са заделени за новаторска инициатива от страна на Европейската инвестиционна банка, конкретно за разработването на вакцина срещу лаймската болест. Благодаря. Сега госпожа Аман е, има думата. Благодаря ще ви дам малко предистория и допълнителна информация към това, което колегата посочи. Е, е, както каза, е, ламската болест е най-разпространената болест, преносима от кърлежи. Това е бактериална инфекция, не е не енцефалита, който също се призвиква от е, кърлеж името е от първото, е, е, е, първото заболяване, открито в Лайм в САЩ 77 година, т.е. не е толкова стара това заболяване имаме няколко щама бактерии, които предизвикват лайм борелиозис в Европа, но вектора е един само кърлежа. Къде може да бъде заразен човек с това? Там, където има кърлежи. Е, кърлежи има в е, различни тревни площи, в гори, открити поляни, е, в храсти, но не само сред природата. Те с кърлежи има и в градски градинки. Така че на излагането на, на този е, паразит е, е доста голямо. Как протича клиничното заболяване? Е, първо се получава едно зачервяване, еритема мигранс се нарича то, това е много типичен е, белег за симптом на е, лаймска болест. Е, лекаря, който само визуално, дори без лабораторна, лабораторна тест, може да прибегне към антибиотично на терапия. Е, обаче не винаги проявата е типична. Е, диагностицирането е доста деликатно и там се явява следващия проблем. Стигаме до следващия е, стадий, където имаме остро неврологично или сърдечно на, на, на проява. И е, третия ста, етап е, е наистина е, траен артрит, е, късния стадий, третия стадий на болестта. Споменах, че епидемиологията не е добре позната, тъй като е, системите за проследяване са различни в отделните държави членки и е, усилията, които Джон спомена, наистина е, имат за цел да хармонизират това. Ние анализирахме наличните данни от 25 години насам сам и в един литературен преглед установихме, че значи средно 11,5 на 100 хиляди от населението се заразяват от този, този, този бактериум. като процента варира в европейски държави членки от 1 на 100 хиляди до 100 на 100 хиляди годишно. Колкото до диагностицирането, е, е, правят се сериологични, е, взимат се серум проби, Ясно става, че е, чувствителността на ранен е, етап е много ниска е, в серологията, около 50%, което означава, че 50% от хората, които са е, заразени, не могат да бъдат открити, е, не, не могат да бъдат диагностицирани на такъв ранен етап. И това е основният проблем и причината, преди която твърдим, че трябва наистина да подобрим диагностиката е, диагностицирането става по-лесно с напредъкването на болестта, но паралелно с това се увеличава и е, е, трудността е, при лечение. Е, е, имаше е, е, вакцина 98, която след това беше оттеглена 2002 поради различни съображения, защото не се е, бяха е, констатирани, е, констатирана беше връзка между е, тази вакцина и артрит, но сега има нов, е, нов медикамент. Е, е, сега се правят е, е, изпробвания в е, различни е, държави членки, е, в Канада и другаде. Е, ще са необходими години преди да се пусне на пазара тази вакцина. Джон спомена нови проекти за финансиране гласуване какво ни остава сега? Да, да се борим с ланчката болест, предотвратяване на, е, е, на, на охапвания от е, кърлеш, Има инструментариум, инструкции за държавите членки, как да се предпазват от кърлежи, как да се отстраняват кърлежи, защото ако бързо бъде отстранен кърлежа, вероятността да, се, да, не, да не се зарази, да не се разпространи заразата е по-голяма. Ако не това се провали, тогава се прибягва до антибиотично е, е, лечение, но тук пък опираме до проблема с антно. Но е, по-нататък, е, в по-напреднал стадии, трябва да се правят вливания с антибиотик. Същото се отнася и до по-късен стадий. От 2011 се опитваме да постигнем съгласие за публикували а, съвет а, за, по епидемиологията, както и за а, разпространението пространството на, на този бактериум. А, както споменах, а, е, публикуваме и е, диагности... данни за е, и към всички материали, които сме изработили по темата. Инфографика, която обяснява контекста, в който се явява бореолиозис и други болести, принасени от кърлежи. Благодаря. Thank you very much. Um, Сега се обръщам към колегите. Госпожо председател, благодаря и за двете изложения. Мисля, че мнозина биха се зарадвали, че разглеждаме този кърлежи и следователно има случаи на лаймска болест. Добре е, че разглеждаме този въпрос за да може заболелите да бъдат отчетени. Аз ще поставя въпроси на хора, които се свързаха с мен. Те се притесни. Не са налични във всички държави членки. Комисията ще работи ли по този въпрос? На второ място, осведомяването. Много често самите ще да се направи за диагностиката и лечението. Накрая, Радвам се, че комисията ще преразгледа списъка от болести и ще има нови предложения. Трябва да се и трябва да говорим а, за дейностите, особено по време на почивка, които ни излагат на опасности. Така че радвам се на тези изложения, надявам се, че това ще... И госпожа Клун. Госпожо Клун, имате думата. Благодаря ви. Изключително важна е тази тема. Антибиотици, но много често това се преценява според отделния случай. След това вие казахте, че има финансиране на научните изследвания, но много често проблемът е в самите лаборатории. Междувременно болестта ще се развие. Какво предлагате е вие като подобрение? Как могат да се разработят по-бързо тези нови тестове и методи на лечение? Възможно ли е да се ускори и диагностицира? Така ме интересува, можем ли да получим повече ресурси за лечението на борелиозата, например за сформиране на международни екипи от лекари, лекари от целия свят. Така че. Благодаря за това, че така обръщате вниманието ни към ламската болест. 20. Е, Имахме даже колега, който много късно бе диагностициран и, е, слава Богу, бе спасен, но се наложи трансплантация сърдечна. Е, които е, имат командировки, така че такива хора трябва да се е, да бъдат защитени. И е, трябва да, да, бъдем, да бъдат просветени тези хора, които, чиято професия предполага да прекарват доста време сред природата. Наистина трябва да им с най-обща вакцина те са защитени и срещу такъв, такъв такава зараза, такъв вид грамотност трябва наистина да се насърчава, защото в традиционните вакцини лаймската болест не е включена. Благодаря, господин Бач. Благодаря, госпожо предсведомени. Така че ние нямаме проблем, знаем как да се пазим, но от бивши колеги паразитер. Възможно е, следователно, болестта да възникне и там, където не е била присъща. Затова и защото ние трябва да наблюдаваме този вектор на разпространение, при които на първите етапи се поставя диагноза лаймска болест, след което обаче се решава, че става дума за нещо, което не подлежи на лечение, като множествена склероза. Аз а, си задавах... To directors, to answer. Uh, should I take... Сега може би е време за отговори. Господин Раян. Благодаря. Дискусията показва, че има много връзки наистина между лаймската болест и изобщо диагноза и лечение, като тук са виновни не само лекарите, има много фактори. На първо място е необходимо наистинен всъщност нещо специфично за лаймската болест е, че тя е векторно предавана. Следвания ние инвестираме в тях. Мога да потвърдя сумата, която споменах 40 милиона за научи. Ние се движим в правилната посока, но на първо място трябва да имаме държава, че държавата членка трябва да следи за болестта, да включи тази болест в заболявания